Ние също приемаме една прогресивна резолюция, която е изготвена от колегата Дейвид Мартин, така че нека да я подкрепим с гласа си незабавно. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Фелднер. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо комисар. Най-накрая разполагаме с споразумението с Сингапур. Би трябвало това да бъде нещо много простичко, ни отне 10 години и не са виновните, а ние. Разбира се, има много колеги, които направиха всичко възможно в този парламент да предотвратят това споразумение, особено що се отнася до споразумението за защита на инвестициите. Това навреди на политиката за търговия на Европейския съюз, т.е. от нашето отношение към Сингапур. Но това е едно добро, динамично споразумение. Сингапурската економика е най-динамичната в Азия и смятам, че утре трябва да подкрепим предложеното. Има много, които са против споразуменията от различни а, формации. А, най-лошото, което можем да направим, е да се противопоставим. Така че ни е нужна широка подкрепа и да възстановим доверието в тази процедура. Благодаря. Госпожа Джио. Господин председател, господин, госпожа председател, аз съм от делегацията за връзки с Юго-Источна Азия. Това споразумение е от стратегическа важност за Съюза. Имах възможност да осъдя споразумението с много заинтересовани страни в Сингапур, включително НПО, независими представители на синдикатите. Всички те подкрепят едно по-силно партньорство между нас и тяхната държава. Особено важно е, като се има предвид, че световната търговия е в отстъпление Европейския съюз сега пренаписва правилата. Знае, че някои от колегите имат резерви, особено относно ратифицирането на конвенциите на МОД за устойчивостта. Аз бях уверена от колегата Дейвид Мартин, един от докладчиците, който извърши отлична работа и успя да накара сингапурската страна да отчете много от нашите притеснения. Министър-председателя с писмо направи, отправи ангажимент, че ще бъдат ратифицирани конвенциите на МОД. Така че това не е само твоя заслуга, господин Дейвид Мартин, но и за Европейския парламент като цяло. Чудесна работа от страна и на двамата докладчика. Ярослав Веленса има думата. Утре ние ще гласуваме, за да подкрепим търговията и да подкрепим конкурентоспособността на европейските компании, да насърчим и економическото развитие, но също така и ценностите в световната верига на а, ценности. Това включва и опазване на околната среда. Въпреки, че понякога европейските компании се затрудняват, все пак ние въвеждаме стандарти, които са образят за цял свят. Благодарение на това нашите делови субекти а, се разрастват Имаме най-големия набор от споразумения за свободна търговия в цял свят на пет континента с 70 страни. Така създаваме и работни места за европейците. Благодарение на този вид споразумения. Търговските споразумения с страни като Япония, Сингапур или е, Виетнам имат економическо въздействие и ние също така изличаме ползи от подобни споразумения и би трябвало да се възползваме от тях и в бъдеще. Надявам се, че утре ще гласуваме за споразуменията и ви приканвам всички да гласувате за. Благодаря. Следващия оратор е Франциско Асис pan wiceprzewodniczący Teliczka poprowadzi dalej. И благодаря на господин Теличка, който ще продължи като председател на това заседание. Президент, благодаря, господин председател. Тези споразумения са от изключително значение за Европейския съюз, който не трябва да се затваря в себе си, а да бъде в активна и положителна позиция – в регулирането на глобализация. Това споразумение за партньорство, което обсъждаме днес, ще има много голямо економическо и политическо значение в Европейския съюз по отношение на този толкова важен регион Юго-Источна Азия. Разбира се, ние не трябва да поставяме в опасност тези двустранни отношения между нас и Азия. Изисква се по-добро сътрудничество във всички сфери. Това споразумение покрива политически клаузи, т.е. съдържа такива по отношение на правата на човека в тези страни. Също така и борбата срещу тероризма. Аз мисля, че също се съдържат разпоредби от екологичен характер. Уважаеми колеги, е, извинете. Беше ми казано, че 25 минути вече закъсняваме, затова моля ви да спазвате времето си за изказване. Искам да се извиня предварително. Е, ще запазим спонтанните изказвания, но няма да има въпроси по процедурата синя карта. И така, Искам да ви кажа добър вечер. Давам думата веднага на господин Петерле. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата Дейвид за отличния му доклад. Партньорството и сътрудничеството с Сингапур се отнася не само до защитата на инвестициите, но се отнася и до политическо партньорство, което ще ни даде възможност да имаме много по-задълбочени и по-интензивни отношения, свързани с запазването на околната среда, сигурността и прочие. Създават се и нови възможности за сътрудничество в областта на правата на човека, неразпространението на ядрените оръжия, и други видове сътрудничество, включително и в здравеопазването. Освен това, ще ни даде възможност заедно да се борим срещу раковите заболявания и да работим заедно с всички страни от региона. Господин Мамикен за една минута. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги, доколкото знам, Министерството на търговията в Сингапур са се съгласили да подпишат в най-кратки срокове конвенциите на МОД. Но това, което е много важно, е наблюдението от страна на Европейския съюз по отношение на изпълнението. Сингапур се появява на високо място в индекса на Transparency International за корупция – и също така в списъците за банковата тайна. Всъщност отделните е, изисквания по отношение на данъчните райове също трябва да се прилагат. През граничното инвестиции са тема, която попада в този обсек и съответно би трябвало да понесат и своята отговорност по отношение на стандартите за прозрачност. Много обаче от всичко това ще зависи от капацитета на Европейския съюз да изисква строго прилагане и изпълнение на всички тези стандарти. Благодаря, господин Строевски. W roku od Въпросите, които бяха отправени към Съда на Европейския съюз, получиха отговор на 2017 година. Страни като Индонезия, Филипините и Виетнам ще бъдат част от нови споразумения. <clears throat> Сингапур е важна за нас страна в този регион. Според мен защитата на инвестициите зависи от уреждане на въпросите с двойното данъчно облагане, което е от полза не само за партньорите ни, за нас. Искам да добавя, че процедурите, които прилагаме, са доста тромави и те застрашават с загуба на време. Трябва да се направи необходимото за това процедурите да станат по-прозрачни и по-бързи. Благодаря, господин председател. Аз приветствам споразумението с Сингапур. Поздравявам екипа по преговорите. Сингапур от дълго време е надежден търговски и политически партньор. Над 10 000 от нашите компании споделят е, нашите ценности и върховенството на закона. Сингапур са сред основателите на АСЕАН и основен център в региона. Аз лично смятам това партньорство за стратегическа основа за по-нататъчното развитие на сътрудничеството с държавите членки от АСЕАН това е, са едни от най-бързо развиващите се економики в света. Споразумението за търговия ще създаде нови възможности за износ към Сингапур. Това споразумение ще даде тласък на европейската економика на стойност около 500 милиона евро през следващите няколко години. Благодаря, колега. Сега имаме спонтанни изказвания от залата. Не мога да приема допълнителни искания. Господин Поспешил има думата. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа моя голям респект пред госпожа комисаря за това, че приключиха работите по това споразумение. Ние трябва да защитаваме свободната търговия в света. Настоящото правителство на САЩ тук следва друго поведение, обаче ние трябва да бъдем по-амбициозни в бъдеще при изключване на подобни споразумения и да съкръщаваме времето за преговори. Аз знам, че становището на СЕС удължи целият този процес, но какво можем да направим, за да сключваме такива споразумения по-бързо в бъдеще. Надявам се, че това споразумение ще е, доведе до там, че скоро ще сключим споразумения с е, цялото пространство АСЕАН. Това трябва да бъде идеологията на Европейския съюз, свободна търговия. Това е посланието, което трябва да изпращаме в света. Господин Полчък за една минута. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova rovněž. Благодаря, че ми давате думата. Аз вярвам в свободната търговия без пречки, но базирана на споделени ценности. Мисля, че ние споделяме доста ценности с Сингапур, като либерални тенденции, върховенство на закона, справедливи правила, Искам да поздравя докладчика, както и преговарящите екипи. Мисля, че сме постигнали баланс в това споразумение и то е огромна възможност за нашите дружества, за гражданите и за институциите ни. Не зная какво по-различно споразумение бихме могло да имаме. Има някои опасения, но само ще загубим време, ако търсим друго споразумение. Аз съм за това да се подкрепи този проект. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Укрепването на отношенията с Сингапур е нещо, което подкрепяме. Отварят се пазарите, създават се възможности за диалог в областта на правата на човека, изменението на климата и финансовите въпроси. Но в споразумението се съдържат и някои опасни елементи, а, с които се сблъскахме и по отношение на Тип. Гаранциите при уреждането на спорове между инвеститори и държави са проблемни и корпорациите поради това ще могат да завеждат дела по отношение на околната среда и това е напълно погрешно трябва да имаме споразумение, което да гарантира задължението на компаниите да изпълняват тези задължения. Това споразумение с Сингапур ще е първото, то ще бъде а, основа и за споразумение с Мексико и други. Благодаря. Споразумението за партньорство и сътрудничество с Сингапур ще допринесе за разширяване на търговията. Ние се нуждаем от внос на ефтина стока от Сингапур, тъй като Сингапур на практика не е нищо по-друго от един пункт за износ на стоки от Китай. Ние знаем как се произвежда тези стоки, не се спазват правилата на работниците и това е типичен случай на дъмпинг. Не става дума изобщо за справедлива търговия. Това, което имаме пред себе си, е против интересите ни. Аз разбира се съм против логиката за ISDS, която защитава инвеститорите за сметка на държавата. Забравя се за човешките права, за върховенството, за закона, за свободата на словото в Сингапур. Комисарят Малстрем има думата. Благодаря, господин председателю. Почитаеми госпожи и господа, нека да отговоря на някои от въпросите. Обществения, държавния дълг е изключен. Това е ясно. Изключваме държавния дълг от разпоредбите за защита на инвестициите. Уреждането на спорове между инвеститорите и държавата е нещо, което вече е в миналото и ви благодаря за сътрудничеството, което ни оказахте за създаване на новата модерна система, като а, тази система бе обявена а, от съда за напълно съвместима. Ще имаме арбитраж а, с пълна прозрачност, с налични механизми и ще бъде съвършенно ясно кога могат да бъдат а, завеждани дела и кой какви права има. Сингапур не са в списъка на а, юрисдикциите, които не сътрудничат Вярно е, че те първа ще трябва да бъде създаден регистър в Сингапур, за да могат европейските компании да защитят географските обозначения, които са 196 и а, всъщност да могат да а, пристъпят към осъществяване дейност само когато има доказано съответствие. Има три конвенции на МОД, които те първа трябва да бъдат ратифицирани. В момента тече усърна работа в Сингапур в сътрудничество с МОД, за да могат тези конвенции да бъдат приведени в изпълнение и в крайна сметка ратифицирани. Имаме писмо от правителството на Сингапур, което ни уведомява за процедурата. Ако вие гласувате с голямо мнозинство за това споразумение, всъщност ще гласувате за едно много амбициозно споразумение за свободна търговия, което ще бъде образец за много предстоящи подобни споразумения в региона. Вие ще гласувате за едно споразумение за защита на инвестициите, което е съобразено с вашия подход и също така ще спомогнете да се даде рамка на сътрудничеството с Сингапур да стъпи то върху солидна основа да се позволяват контакти между отделни лица, да се подпомогне научно-развойната дейност. И това ще е всъщност първото споразумение, което е подкрепено от Европейския парламент съобразно новата архитектура. Имаме кръг на приятелите с страни, които застъпват същите позиции, страни, които вярват в глобалните норми и правила, страни, които залагат на взаимно изгодните и устойчиви търговски споразумения с приятелите, с цел да се даде облик на глобализацията. Благодаря на докладчиците, благодаря на депутатите и на вас, господин председателю. Председателя, благодаря ви ви. Ако позволите, ще се възползвам от това, че съм председателстващ, за да споделя е, благодарност за положените усилия. Двамата докладчици изчерпаха предвиденото за изказвания време. Ще дам думата на господин Мартин за две минути. Комисията вече отговори на повечето въпроси, затова аз няма да отмемем пълни две минути. Но аз оглеждам и не виждам никой, който да е направил критичен коментар и все още да е в залата, т.е. няма какво да отговарям. Искам само да повторя, че що се отнася до споразумението за свободна търговия, това е добър за работните места, за инвестициите, трябва да го подкрепим, за инвестиционното споразумение, то е най-съвременното, което някога сме сключвали. И ще заключа с това, което каза комисаря. Ние опитваме се да работим с, самишленици, за да се прилагат общи правила, не правото на джунглата. Ние сме за многостранни търговски споразумения. Благодаря колегите, които бяха критични, са напуснали, може би са били убедени в хода на дебата. Нямам друго обяснение. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме съвместното разискване. Можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Устен въпрос към Европейската комисия. Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в Европейския съюз. Вносител е Пимента Лопес. Давам ви думата за 5 минути. Благодаря, господин председателю. Най-напред, позволете да благодаря на колегите, които се включиха към този въпрос. Отстъплението от правата на жените е несъмнен факт правата на жените през последните 10 години бяха уронени поради политиката от дясно която засегна а, тези права. А, променени са условията на труд, повишена е пенсионната възраст, обществените услуги, гарантираната грижа за децата, за хора, които са болни или за по-възрастни хора. Всичко това създаде ситуация, при която жените не могат да се влеят в пазара на труда. Има оглом, огромен натиск работещите да се отказят от своите права в името на някаква сигурност. И а, това е една офанзива, която протича в момента по отношение на правата на, за възпроизводство и правата между половете. Това е нещо, а, което а, обхваща и правото на аборти, равенството при заетостта. Това засяга жените и се стига до нива на заплащане, които не могат да бъдат поддържани, увеличават се случаите на насилие срещу жени. Като всичко това можем да го обвържем и с влушените социални права и условия. В моята страна от началото на година 9 жени и едно дете бяха убити. А, това е една брутална статистика, която отразява различните проявления на насилие а, и злоупотреби по отношение на жените. Законните разпоредби, които да противодействат на тези а, прояви, не са достатъчни, защото не може само чрез законите и политиките да се опитваме да предотвратим тези явления и да ги изкореним. Всички тези мерки са тясно свързани с фактическите права на жените. Нужно е да има по- силна система за подпомагане на жените, да има различни места за настаняване на жените, да могат те да станат економически независими. Нужно е да защитим жените от насилие, за да могат отново да се върнат към живота. Економическата и социалната политика са решаващи в това отношение, за да можем да противодействаме на всички проявления на насилие срещу жените и неравенството. Условията на труд трябва да се подобрят. Трябва да се изкорени дискриминацията, да се защити правото на майчинство, правото на здравна грижа, социална сигурност, подкрепа и помощи за отглеждане на деца, грижи за възрастни жени и родите, помощ за родителите на пострадали и на потърпевши от проституция и сексуално насилие на работното място. Всички проявления на насилие изискват да водим битка и те са ключов елемент на постигането на равенство. Добре дошла на комисаря Юрова. Имате думата. Господин председател, уважаеми депутати, а, ние сме изправени в Европа пред екстремистски тенденции, а, сексистски изказвания, език на омразата. А, това засяга правата на жените. Европейската комисия, заедно с Върховния представител Могерини поставиха въпроса за равенството между половете в центъра на вътрешната и външна политика. Стратегията от 2016 до 2019 година е рамката за интегриране на въпроса за равенство между половете във всички политики. Ние направихме оценка на постигнатия напредък, установихме къде са пропуските, определихме приоритетите за бъдещето и, и в това отношение гледната точка на Европейския парламент е добре дошла. Приветстваме и споразумението, което беше постигнато по въпроса за баланса между личния и професионален живот. През ноември 2017 комисията прие план за действие за справяне с разликата в заплащането между мъжете и жените с близо 20 конкретни действия. Повечето от тези действия са осъществени, оставащите ще бъдат приключени през настоящата година. Надлежни данни са от особена важност за оценка на равенството между половете в Европейския съюз. За това сега се разработва проучване в Европейския съюз за насилие основано на пола, за набиране на стратегически данни заедно с Агенцията по основните права. Включването на въпроса борбата срещу насилието срещу жени е една от основните ни задачи. Ние продължаваме да настояваме за присъединяване на Съюза към Истанбулската конвенция, която е срещу насилието срещу жени. Много от държавите членки са ратифицирали конвенцията, но има и предизвикателства пред нея в доста държави. Политическият дебат около тази конвенция е иллюстрация, че има отстъпление от въпросите, свързани с правата на жените в Европейския съюз. Има подвеждаща информация за конвенцията което засяга обществения дебат. И ние трябва да противодействаме на това, да обясним, че основната цел на конвенцията е недопускане и противодействие на насилие срещу жени, деца, домашно насилие срещу мъже. Тази ситуация парализира някои държави членки в процедурата по ратификацията и блокират също и присъединяването на Съюза към конвенцията. Ние бихме искали да се приключи тази процедура до края на мандата на този парламент. Времето ни притиска. Всичко това има отношение и към външната дейност на Европейския съюз. Радвам се, че Европейският парламент приветства напредъка по изпълнение на международното сътрудничество в изпълнение на Европейския план за действие за равенство между половете. Това допринася за запазване правилата на, правата на жените и за противодействие на базираното на пол насилие. Имаме амбициозен подход в Европейския съюз в това отношение. Той е част от вътрешната и външна политика и също засяга първо, причините за неравенството, за насилието и конфликтите. Трябва да продължим усилията, които се полагат тази насока. От септември 2017 Европейския съюз заедно с ООН започна една инициатива за примахване на всички форми на насилие срещу момичета и жени в световен мащаб – 500 милиона е първоначалната вноска. Амбицията ни е тази инициатива да доведе до преобразование в живота на жените и младите момичета в целия свят, особено онези, които живеят в най-уязвими и маргинални ситуации. Комисията ще продължи да работи в тази насока. Разчитаме на Европейския парламент и на съвета и на тяхната ангажираност за постигането на тази цел. Благодаря, госпожо комисар. Сега от името на политическите групи за НП за една минута и половина госпожа Пити Кайнен. Обществата, при които има демокрация, откритост и уважение, с общества, в които жените се справят добре. А когато жените се справят добре, и обществата са добре. Именно за това отстъплението от правата на жените уронва не само положението на жените, но въобще и положението в обществото. И научните изследвания и опита сочи, че когато жените страдат, обществата ограничават демокрацията, благоденствието и други аспекти на свободата. Когато жените нямат свободата да избират или да задават въпроси за дискриминацията, дали защото са жени или поради други причини, защото има и други причини. Жените, когато са предприемачи, мигранти, служители или хора с а, увреждания, са обект на дискриминация по всички тези причини. През последните години наистина има остъпление от правата на жените, особено в някои държави членки. Жените са човешки същества. Правата на човека са права и на жените, включително и правото на възпроизводство. Те са част от право, правата на човека. Така че би трябвало с още по-силни мерки да се борим срещу отстъплението от правата и да включим това във всички наши дейности. Благодаря за социалистите, госпо... колегата Перес. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Говорим за отстъпление от правата на жените в Европа. През 2014, от преди 6 години, е, обсъждахме тук въпроса за сексуалното и репродуктивно здраве. И е, не бива да допускаме дет... нашите деца да имат по-малко права, отколките майките ни но сега тази заплаха изглежда все по-реална. В Унгария бяха забранени изследванията в областта на социалния пол. Има забрана на абортите на други места. В България не се ратифицира Истанбулската конвенция. Народната партия в Испания казва, че жените трябва да имаме повече деца, за да може да се плащат пенсиите. И това вече от 35 години. Това засяга и закона за абортите от 86-та година. Жените получават по-малки заплати, по-малки пенсии, по-трудно се устройват на пазара на труда. Всеки ден се убиват жени поради мъчиско насилие. Също те са обект на сексуално насилие и на ам, трафик на хора. И не може това да ни остава безучастни. Има повече от хиляди мотива за това. Това е кампания, която организират женските организации. На 8 март да се организира стачка и ние трябва да им дадем глас в този парламент. Не става въпрос само за жените. Това е въпрос за борба за една Европа, която върви напред, която не се подава на униние. Благодаря ви. Няма да има сини карти. Отново искам да поясня, колеги. Ще продължим с спонтанните изказвания, но няма да мога да дам възможност за въпроса с синя карта, защото и без друго изоставаме. Извинявам се, госпожа Вишневска от името на ЕКР за една минута. Благодаря ви много, господин председател, госпожи и господа. Очевидно, че се застъпвам за равенство на жените, но не съм съгласна с основните допускания и отразеното в тази резолюция най-напред, защото целта е да се ограничи свободата на словото, като се отправя призов за критика на Истанбулската конвенция – и се осъжда политиката за семейството и за майчинството. Това е един аргумент, който сочи, че майчинството е пречка за професионалното развитие на жените. Аз с това не мога да се съглася. Освен това, се съдържа и скандален призив за възпроизводството и се представя фалшива информация. Аз не мога да се съглася с допусканията в тази резолюция, която гласи, че право, правото на аборт и на сексуалните младсинства е всъщност означава влушаване на правата на жените. Затова предлагам друг проект на резолюция, където да се подчертае необходимостта да се преодолеят различията в пенсионното осигуряване и да се противодейства на принудителните бракове и за това, че жените трябва да са по-активни в политическия живот. Благодаря. Госпожа Млина Роталде за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, ще започна с благодарност към докладчика и докладчиците в Сянка за прекрасното сътрудничество по тази резолюция. Жените в целия Европейски съюз все още са жертва на дискриминация, на тормоз, няма равно участие в политически и обществен живот има злопотреба и нарушение на техните права и на публични места и у дома. Сега се отстъпва от правата на жените и това вреди на всички. Трябва да помним, че напредък от последните десетилетия е крехък и не бива да се приема за даденост. Консервативните, религиозните групи използват традицията, културата или религията, за да легитимират нарушенията на правата на жените. Това включва организирано лобиране срещу аборта, репродуктивните права и реформите на сексуалното образование. Това е голям пример за Мащабите на отстъплението от правата на жените и от равенството на половете в Европейския съюз. С тази резолюция призоваваме Съюза да превърне думите в дела. Призоваваме и Съюза и държавите членки да се ангажират с защита на правата на жените, да ускорят въвеждането на всички актове за тези права и правата на жените винаги да са начално място в дневния ред на обществото да се инвестира в правата на жените и момичетата и в техните организации, националните бюджети да имат все повече средства за инвестиции в правата на жените, за инвестиции в женски организации, в експерти по женските въпроси, както и за участие на делегации в междуправителствени срещи. Подчертавам, че не е достатъчно финансирана, но е много важна работата на застъпниците за правата на жените. Те се борят за правата на двата пола. Благодаря ви. Сега госпожа Бърк за една минута. Правата на жените са много важна част от демокрацията и те трябва да са нещо естествено през 21 век, но въпреки това наблюдавам отстъпление от тези права. Води се политическа, идеологическа борба и когато се говори за равенството между мъжете и жените, консервативните десни сили е, отправят заплахи и застрашават техните е, права. Става дума дума за голяма безработица сред жените, възпрепятстване достъпа до пазара на труда, нападание срещу жени, активистки. Моята майка казваше, че нещата от тук нататък могат да станат само по-добри. Не, трябва да се води борба срещу тези явления. Не бива да позволяваме това отстъпление. Е, е, ние няма да отстъпим борбата е, за феминизма. Няма да позволим на десните сили да вземат връх. Госпожа Ранти. В България се разпространява грешна информация срещу Истанбулската конвенция за това е спряна ратифицираното. В училищата се разпространява погрешна информация в Германия. Вместо да се премахне забраната на абортите, се поръчват скъпи изследвания. Изобщо отстъплението от правата се наблюдава навсякъде. Води се битка също достиженията на демократичното общество. Засегнати са най-вече жените. Тази тема е приоритетна в дневния ред на всякакви десни екстремистски е, движения. Водят се кампания срещу Истанбулската конвенция, провежда се пропаганда срещу LGBTI. Всички тези организации се финансират от руски олигарси с цел да се върне назад времето. А какво правим? Ние дълго време нищо не правихме. Е, трябва да се сложи край на нашето мълчание. Нека да се е, застъпим за правата правата на жените, да се борим срещу всички онези, е, които представляват заплаха за нас, всички, които се позовават на патриархалния консервативен е, е, ред, ще срещат нашата съпротива президент Таяни на конференцията в Верона каза, че ще води борба. Председателя прекъсва ораторката. Извинявайте, трябва да се съобразяваме с времето. Много късно е, стана е, е, господин Соснирц. Пани Лопес мъртви се тутай, че обсервуе вроги наставение. Някои от колегите се притесняват за правата на жените. Идеите на колежките обаче са безмислени, както и думите ви. Това е скудумие за липса на равенство. Може би мислите, че няма подкрепа за начина по който говорите, защото обществото ни е пълно с пропаганда. Говори се за война между половете, за да се покаже, че отношенията на хромозомите Хикс и Y са е, еднакви. Това са проблеми, които се създават изкуствено. Ако говорите глупости, ако постоянно обжалвате и резултати не се получават, то тогава явно не работите добре. Явно нещата не работят. Какво говорят феминистките? Еми, виждат, че хората не са доволни от глупостите им и искат още повече да говорят, пак да обжалват. Ми стига, така само ще раздразните хората още повече. Благодаря, госпожа Козловска Раевич, за минута. Господин председател, госпожо комисар, госпожи и господа. Правата на жените винаги са били и остават част от човешките права. Няма по-голям защитник сред политическите организации за правата на жените от Европейския съюз. Тази резолюция обаче не е лишена от основание. Отстъплението от правата на жените е свързано и с най-интимната сфера от техния живот, репродуктивното им здраве. Те трябва да получат рецепти в много случаи за определени лекарства, навсякъде се упражнява контрол, а държавата гледа подозрително на всичко, което съдържа думата феминист или джендър. Госпожо комисар, крайно време е Европейската комисия да анализира по-задълбочено възможностите си за намеса и за използване на всички свои възможности за спиране на това отстъпление, като придаде е, по-женска ориентация на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Бланкевичута. Господин председател, госпожо комисар, е, Прияти са много правни актове, препоръки и така нататък е, в областта на равнопоставеността, но сме стигнали най-много до средата на пътя. Е, Напредваме с много бавни стъпки. Понякога се влушава и положението на е, жените. Ставаме свидетели на насилие срещу жени, а 8 държави членки не са ратифицирали е, Истанбулската конвенция. Какво означава? Това означава, че правителството в тези държави нямат волята и силата да приема този важен международен документ. Броя на случаите на насилие срещу жени се увеличава увеличава. Срамно е, че все още не е преодолял на разликата в заплащането. 16% е тя, а в някои държави даже и повече. Трябва да направим така, че да разрушим стъкления таван, който пречи на жените да вземат високи позиции. Дискриминация жена и суста. Благодаря, председателю. Дискриминацията срещу жените е в много сектори и трябва да се борим навсякъде с нея и винаги. Дискриминацията на основа полово различие не бива да се допуска. Някои асоциации, някои групи в обществото имат много ясно отношение – че всяка жена трябва да може да живее така, както иска, но тя не може да налага свой избор на другите. Не става дума за борба между феминисти и традиционалисти. Трябва просто да се зачитат жените, които са избрали друг начин на живот. Трябва да знаем обаче, че има и право на живот. Това не ограничава правата на жените. трябва, в крайна сметка, да продължим да работим. Благодаря. Вие не бяхте с нас от самото начало. Като започнах да председателствам, имаше голямо закъснение, 25 минути, и затова казах, че са въпроси с сини картони няма да се задават. Господин Уртасун, за минута. Благодаря. Благодаря. Излязохме от една економическа криза, която значително навреди на правата на жените. Бюджетните ограничения ни върнаха към патриархалното общество, а сега силите на крайната десница оказват огромно влияние върху дневния ред на обществото и върху други формации, като народните партии. В някои страни дори се поставя под въпрос правата на жените като концепция – Испанската ЕНП искат да се върнем към закона за забрана на абортите от 80-те години. Какво е това? Става дума за офанзива срещу правата на жените. И за това ние самите трябва да преминем към офанзива в рамките на Истанбулската конвенция. Трябва да излезем на поход по улиците в нейна защита. Дано това помогне. Благодаря, господин председателю. Стигаме до последните часове на този законодателен мандат и трябва да теглим линията, да видим колко сме работили. Работихме много за равенството на жените в Европейския парламент, но не сме удовлетворени, защото 8 член от договора за функционирането на Европейския съюз не се прилага във всички държави членки. Независимо от нашите усилия, индексът на равенство между половете е, показва, че има постоянна разлика, като има много малък напредък от 15-та година на сетне, извинете, от 2005 до 2015 година. Това са данни, които ни натъжават и ни казват, че са необходими значителни стъпки напред във всички държави членки и най-вече в сферата на работата, на е, професионалната сфера. Жените са особено засегнати от това и още по- лоша е тази кампания срещу конвенцията от Истанбул. Има също и някои пречки по определенията. Как може в съвета някои правителства да отказват? Благодаря ви, колега. Благодаря ви, колега. Много съжалявам, трябва да ви информирам, че продължаваме да закъсняваме с 20 минути. Ще мога само по един от политическа група в спонтанните изказвания да включа. Казвам ви го предварително. Госпожа Шойдрова, госпожа Уорд, Юрек и госпожа Форенца, за съжаление, няма да могат да се изкажат. Госпожа Хет за минута. Равенството между половете и правата на жените са един от моите приоритети в този парламент, защото това е един от основните принципи на Европейския съюз. Европа трябва да работи в тази а, посока. А, всички държави са подписали договорите, в които пише, че се гарантират правата на а, жените. А, а, аз а, а, се вбесявам, когато а, наблюдавам организирани фронтални атаки срещу а, правата на жените. Ние се движим не напред, а, а назад. Много, на много жени е ограничен достъп до продуктивно здравоопазване Доклада на Black and White отбелязва много малък напредък в тази област за последните години. Положението е много, много сериозно. Е, господин Соле. Благодаря, господин председател. 60% разлика в е, трудовите възнаграждения, 40% е, разлика в пенсиите. Една от всеки три жени страда от насилие. Е, значително по-малък брой жени сред е, депутатите и прочие и прочие. Цифрите са красноречиви. Няма равенство между мъже и жени. И въпреки това десницата смее все повече да поставя под съмнение мерките необходими за защита на правата на жените. И прави това извънредно смело. Ние виждаме това в Испания много добре. Тук можем да говорим за нещо като неофранкизъм, който оправдава насилието срещу жените. Вместо за насилие срещу жените на основание техния пол се говори за битово насилие и се твърди, че претенциите на жените са неоснователни. Мисля, че достатъчно се нагледахме на това и ще продължим да ставаме свидетели на подобно отношение. Госпожа Шуица, равенството на жените, правата на жените са основни права в Европейския съюз. Наистина има отстъпване в някои, отстъп в някои от тези права. Има тенденции, които са доста екстремистски и могат да бъдат забелязани в някои части на нашето общество – Едно демократично общество а, не може да се смята за развито, ако правата на жените не са добре развити. Съгласен съм с казаното. Не можем да приемем жените днес да имат по-малко права от техните майки. Трябва да премахнем дискриминацията, ограничаването на правата конвенцията, която се бори за насилието срещу е, жените, трябва да бъде приета. Продължава насилието в жените, срещу жените дори в тези държави, които са подписали тази конвенция. Господин Петир. Госпожа Петир. През 2019 е, година констатираме, че не сме постигнали равенство между половете в Европейския съюз. Жените нямат равни а, права. Необходимо е да се създаде институционална и законодателна а, рамка, за а, да направим равнопоставеността възможна. Днес жените биват дискриминирани по различен начин. Трябва да избират между кариерата и семейството, вместо да имат а, и двете. Това е повсеместен проблем, който а, изисква изисква отговор. Не споделям дефиницията за напредък, която дава на докладчика. Тук не става дума за идеология. Правата на жените не са обвързани с време идеология. И въпреки субсидиарност Председателя прекъсва оратора и преминава към спонтанните изказвания. Госпожа Шойдрова. е фактем, че просазование... Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, наистина равните права са дългосрочна цел. Дискриминацията е недопустима. По тази причина на европейско ниво трябва да подкрепяме всички мерки, за отстояване и защита на правата на жените в обществото, мерки, които позволяват жената да избере или професионалния живот, или дома, или да съчетава и двете. Необходимо е да има по-голяма хармонизация между личния и професионалния живот – за съжаление, е, този подход е предмет на критика от страна на по-консервативните сили в обществото. Като е, представител на християн-демократическа партия, трябва да кажа, че ние трябва да защитаваме живота. Трябва да защитаваме живота като цяло и винаги. Госпожа Уорд, важно е Европейския парламент е, да вземе мерки по повод на това отстъпление от правата на жените. Част от силите, които върват за това отстъпление, всъщност са представени тук в този парламент. Консервативните сили стават все по-силни, те са добре организирани, успели, успяват да убеждават все повече хора, че те са прави и историята ще го докаже. А това е много опасно. Нападенията срещу правата на репродуктивното здраве са все по-чести в Европа. В някои държави дори се ограничава достъпа до контрацептиви различните кампании срещу равенството на половете, срещу ЛГБТИ, подписването на Истанбулската конвенция. Всички те са много бавни а, и с огромно а, нежелание. Междувременно домашното насилие продължава да е повсеместно и да се смята за нещо нормално. Притеснявам се, че доста хора не разбират какво се случва. Те мислят, че финизма, феминизма е битка на миналото. Ние трябва да продължим да говорим за правата на жените, трябва онези, които идват след нас, да поемат битката. Господин Юрек за минута. Господин председател, господин комисар, госпожи и е, а, господа. Ам... Европейските институции и комисарите са онези, е, които е, създават погрешно обществено мнение, защото в член 14 на конвенцията е записано, че е, училищата са а, отговорни за изкореняване на традициите и обичаите, насърчащи традиционната роля на а, а, жените. Как може да кажете, че държавите, които не са ратифицирали конвенцията, толерират насилието срещу жените. А, не е ли във вашата страна? По-скоро в Германия има, се сключват насилствени а, бляко. Не проявявайте неуважение към държави като а, България, чиято конституция забранява ратифицирането на конвенцията. Благодаря, председателю. Има тук едно противоречие на този континент. Има феминистско движение, което е все по-силно, което се бори срещу сексистското, патриархалното отношение и една институционална рамка, която като че ли забавя нещата. Говоря, например, и за моята страна. Не знам дали комисарката е запозната, че през септември като комисия ние е, бяхме в Луча Сиеста, международното пространство на жените. Те в момента биват нападнати от местните институции. Това е едно пространство, което не се признава. Този парламент обаче бяха признати посредством доклада за а, включването на пола навсякъде. Комисията ФЕМ успя да го види навсякъде в своята делегация и виждаме също и лошо отношение към прекъсването на бременността. В Италия има наистина забавяне и стъпка назад. Надявам се 8 март нашата стачка да може да покаже, че сме против всичко това. Благодаря, давам думата на комисията за отговор. Uh, почитаеми членове на парламента, искам в заключение да кажа, че съм много благодарна за подпомагането, подкрепата от страна на Европейския парламент за утвърждаване на правото, правата на жените и равенството между двата пола. Искам да коментирам